И сега имаме включване на този принцип във всички елементи на последващите действия спрямо Рио плюс 20. Благодаря, господин комисар. Така приключва дебата. Гласуването утре в 12 часа. Dalším bodem pořadu jednání je zpráva, kterou předkládá paní. Следващата точка от дневния ред е Докладът на госпожа Гарсия Перес Условия на труд на жените в сектора на услугите. Давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, господин председател. Сектора на услугите е почти на 70% отговорен за общата заетост в Европейския съюз. 83% от жените в активна възраст са заети в услугите. И според мен работата на Европейската комисия в областта на равенството на половете следва да се съсредоточи именно към този сектор. Благодаря на всички, които участваха в работата по доклада с изменения и допълнения, на всички колеги, които ми съдействаха по време на работата, така че да се получи този, струва ми се, добър доклад. Въпросите, които бяха констатирани в хода на работата, това число несигурността на заетостта, цифровото така наречено разделение, така наречения стъклов, стъклен похлопак пред професионалното израстване на жените, са все от основно значение за равенството на половете по повод на трудовата заетост. Други въпроси пък породиха сериозни разогласия в комисията работила по доклада Комисията на парламента. А, първо, що се отнася до гъвкавостта на работното време. При определени условия гъвкавото работно време може да позволи на жените по-добре да се интегрират на пазара на труда, да съчетаят професионалния и семейния живот. Тази гъвкавост обаче не би трябвало да дава възможност на работодателите да налагат условия, в резултат от които се накърнява сигурността на трудовата заетост. Гъвкавостта трябва да е насочена единствено към съчетаване на професионалния и семейния живот. И там, когато е, липсата на гъвкавост на работното време би довела до отрицателни последици. Друг въпрос е за непълната заетост, договорите на непълно работно време. Да, те имат своето място, но само ако бъдат предпочетени по собствен избор от жените. Когато говорим по-нататък за съчетаването на професионалния и семейния живот, трябва да имаме предвид споделяне на отговорностите между мъжете и жените – а не само жените да носят бремето на е, домакинството, на отглеждането на е, децата. В работата по доклада възникна въпроса и за услугите в държавния сектор, за грижите за децата, за грижите за хората с увреждания и други членове на обществото, нуждаещи се от подкреп. Огромен е относителният дял на е, жените, работещи именно в тази област, в сферата на обществените услуги. И ние не можем да допуснем опитите на някои държави членки да сложат край на редица такива обществени услуги. Друг важен въпрос е за неравенството по заплащането на труда. Въпрос, разглеждан от Европейския парламент нееднократно. Както вече казах, жените често работят на, на непълно работно време, извършват случайни е, дейности и това поражда неравенство на заплащането, а и на пенсионното осигуряване. Пенсионното осигуряване на жените е далеч по-низко от това на мъжете. Това са все основни въпроси, към които трябва да насочат вниманието си и комисията, европейската, и държавите членки. Тук можем да говорим и, и поначало за, за политиката на доходите, за условията на труд, за задълженията на работодателя при изпадане в несъстоятелност. Възниква тук и въпросът за връзката с директивата за отпуска по майчинство. Парламентът вече известно време работи по тази директива. И тук става въпрос за отпуск за отглеждане на деца, т.е. не само на жените, на майките, а и на бащите. И не, не, не бива да забравяме, че тук сме изправени пред едно такова положение, в което най-уязвимите, най-слабите носят най-голямото бреме. Благодаря. Благодаря. Спонтанни изказвания. Първият записал се оратор е госпожа Хилевска. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jutro będziemy głosować nad kolejnym. Благодаря, господин председател. Утре ще гласуваме друг доклад във връзка с заетостта на жените в доклад, в сферата на услугите. Това е много важно, тъй като работещите в този сектор представляват 20% от всички заети жени. Много важно е, е да се преодолее различието в заплащането, тъй като жените получават е, много често е, по-малко е, от мъжете и също времено работят много по-дълго, работят понякога на непълно работно време. Би трябвало също времено да се подсигури адекватната инфраструктура, за да могат работещите жени е, спокойно да отглеждат децата си и е, да се подсигурят и грижите за възрастните членове на семейството. Това е изключително важен момент. Профсъюзите би трябвало да се ангажират с е, тези въпроси. Госпожа Бяхман, тъжно е, но е така 80% от хората с ниско заплащане са жени и е, около 6% е, от е, жените е, получават много, много по-малко от мъжете. Една голяма част от жените не могат и да получат достъп до професионална реализация. Жените така както и мъжете имат е, право на професионална реализация, е, е, на приемане на децата им в детски заведения, на достъп до обучение. Това, струва ми се, е нещо, което е от компетенциите на всички държави членки и трябва да действаме активно. Госпожа Пенюва е следващият оратор. Благодаря. В сферата на услугите почти 70% от е, работещите жени са именно в този сектор – това наистина е, е огромен дял. Но същевременно има множество стереотипи, е, които очевидно са пуснали дълбоки корени в е, обществените нагласи. Смята се, че има мъжки и женски професии. Женски професии са тези, които представляват едва ли не продължение на домакинските задължения на жените и извън дома и семейството им в никакъв случай не бива да се преминаваме с разликата в заплащането. Около 70 а, около 17% по-малко получават жените от а, мъжете за една и съща професионална дейност. И също време една голяма част от жените а, имат висше образование и те са много повече от мъжете ако погледнем разпределението на абсолвентите между двата пола. Господин Обермайер има думата. Благодаря, господин председател. 83% от работещите жени работят в сектора на услугите като става дума най-вече за педагогика, за маркетинг, е, за е, здравеопазване. Е, да, в доклада правилно се подчертава, че все още действат едни стари стереотипи. Продавачи, преподаватели, помощници и така нататък, е, е, от, помощници от всякакъв вид. Е, това обикновено са местата, които се заемат от жени. Може би защото жените просто имат таланта да разбират по-добре другия човек срещу тях. Но също времено в никакъв случай не бива да допускаме жените да бъдат ограничавани до професионална реализация единствено. В тези професии е, и е, да бъдат пренебрегвани в други области. Господин Обермайер, е, синя карта. Благодаря. Искам да попитам господин Обермайер дали според него жените стават за политички. Ще приемете ли повече жени в политиката? Смятате ли, че те са толкова добри администратори и медиатори и в политиката? Благодаря ви за този въпрос. Още в началото заявих, че жените, за разлика от е, мъжете, е, предават малко повече чувствителност и умение да влязат в положението на другия. А това е много важно качество в политиката, не само в политиката, но и е, в политиката. Така че е, хубаво е, може би, да е, имаме повече жени, е, не само може би, със сигурност е хубаво да имаме повече жени в политиката и то на по-високи постове, на по-видни позиции, но струва ми се, че въвеждането на някакви задължителни квоти едва ли ще допринесе за едно по-добро положение. Още една синя карта, господин Обермайер. И аз ще ви задам въпрос и ще кажа нещо във връзка с казаното от вас. В заведенията за деца от предучилищна възраст ние имаме много малко мъже. Преобладават чините. Колко пъти сте посещавали е, такива заведения и виждали ли сте доста мъже, работещи в е, подобни детски заведения? Моят опит показва, че в детски ясли, детски градини е, би било добре да работят и мъже. Вярно, жените били по-добри преподаватели, възпитатели, е, но защо да се лишим от мъжете в тези професионални сфери? Господин Обермайер, благодаря за въпроса. Съвсем ясно казах, че в никакъв случай не бива да използваме средствата на принудата. Ако мъжете проявяват склонност и интерес към подобни професионални дейности, аз не смятам, че е, би било погрешно да ги назначаваме или да ги насочваме към тях. Но е, Струва ми се, че и професията на преподавател и на възпитател в различни заведения за деца пред училищна възраст или по-нататък в други възрастови групи ще станат по-привлекателни и ще привличат и повече мъже, ако заплащането е по-високо. Госпожа Басеско, благодаря господин председател. Без значение е, дали трудещият се мъж или жена, условията на труд трябва да бъдат еднакви. А в повечето държави членки има разлики и по достъп до заетостта и по трудово заплащане. Не мога да се въздържа е, да отбележа, че през 2010 година е, само един от всеки пет членове на управителни съвети на големи предприятия в Европа е бил жена – Жените трябва да имат достъп до средства за защита на своите права и в сферата на услугите трябва да се зачита декларацията на Международната организация на труда, що се отнася до основните права, свързани с работното място. Благодаря. Благодаря. С госпожа Заборска е следващият оратор. Благодаря. Господин председател, господин комисар, знае, че в този сектор има много проблеми. Съгласно доклада имаме нужда от повече преподаватели, повече възпитатели. Е, много жени работят и в здравеопазването. Е, Също времено в предприятията, е, а и в публичните органи имаме твърде много директори, но малко директорки. Това положение трябва да се промени. Естествено, че жените е, имат много ангажименти и в е, семейството, в домакинството е, и трудно понякога съвместяват е, е, ангажиментите си в рамките на семейството и професионалните ангажименти, но е, до е, бренда е, до няколко години ние би трябвало да имаме много повече е, заетост сред жените около две трети от жените би трябвало да бъдат е, професионално е, заети. Това е нашата цел. А за съжаление, при това разпределение на ангажиментите в семейството ми се струва, че скоро няма да стане. Госпожа Чешкова. Господин председател, Факт е, че все още има много професии, в които преобладават жените. Това е свързано с стереотипите в обществото. Съгласна съм, че в повечето случаи жените са по-слабо платени и това означава, че има и хоризонтална и вертикална сегрегация в сектора на услугите. Същевременно е, е, безспорен е факта, че жените обикновенно е, работят в сектори, в които като че ли няма чак толкова много привлекателни моменти. Нито по отношение на заплащането, нито по отношение на самата работа. Съгласна съм с много от моментите изказванията на докладчика, да кажем във връзка с гъвкавото работно време, но не смятам, че трябва на европейско равнище да се опитваме да регламентираме нещата с нови правни актове. Има малки фирми, да кажем, които работят в сектора на услугите, които няма да могат да се справят с една много стриктна правна уредба на европейско равнище. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар. Благодаря за този доклад. Много жени работят в сектора на услугите. Това е така. Вярно е обаче, че за много жени работното място не е толкова сигурно. Те получават по-малко, не са толкова защитени, нерегулирани са техните дейности, работят на черно. Не можем да създаваме работни места само от гледна точка на гъвкавостта, за която толкова се говори. Жените трябва да имат права и в сектора на услугите. Госпожа Цикал. Госпожа Тикал, благодаря господин председател. През 2010 година 80% от заетите жени са били заети в услугите. 78% от е, работните места на непълно работно време също са били заети от жени. Аз настоявам Европейският съюз да разработи конкретна стратегия за противодействие на несигурността на женската заетост в сектора на услугите. Макар и броят на жените, ползващи интернет, нараства, Възможностите, с които разполагат жените да намерят квалифицирана работа, е, са все така недостатъчни. Държавите членки следва да организират безплатно обучение по информационни технологии за жените, както и да разработват проекти по Европейския социален фонд, така че жените да придобиват нови знания и умения в е, е, съобщителните и информационни технологии. Така само жените ще имат шансове да намерят прилична работа в сектора на услугите. С това приключва, каза председателката с спонтанните изказвания. Комисарят дали има думата? Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Благодаря на госпожа Гарсия Пере за изготвения от нея доклад, посветен на условията на труд на жените. Картината, която очертава докладата е изчерпателна, но и мрачна. И комисията споделя тази оценка. Е, твърде много са жените е, на нискокачествени, несигурни работни места с малко възможности за израстване е, в професионалната кариера и съчетаване на семейния и професионалния живот. Децата също в значителна степен влушават възможностите на жените да намерят работа. И това е въпрос, към който трябва да се обърнем по спешност, тъй като решението на една жена да има и отглежда дете не би трябвало да противоречи на желанието да се реализира професионално. Други въпроси са недостатъчната представеност на жените на е, отговорни е, решаващи постове, положението на жените от иммигрантските общности. И макар и да няма определен количествен показател за е, присъствието на жените пазара на труда в е, стратегията 2020. Е, в стратегията се казва, че по-високата заетост, е, към която се стреми Европейският съюз, би следвало да бъде постигната и чрез нарастване броя на заетите жени. Още повече до 2020 година по линия на борба с бедността е, Европейският съюз си е поставил задача да намали броя на бедните с 20 милиона. Това не може да стане без работа за подобряване положението на жените. В рамките на процеса на Европейския економически семестър вече се констатира, че е необходимо да се разработи комплексна политика е, за преодоляване на разделението по заетост и възнаграждение на труда между мъжете и жените. През 2011-2012 година съответни препоръки са обърнати в рамките на Европейски економически семестър от страна на комисията към няколко държави членки. В това число е, за е, мерки в областта на данъчната, е, на данъчното облагане и заплащането на женския труд. Напредък има но комисията констатира необходимостта от допълнителни усилия. А комисията разполага с инструментариума е, да съдейства на държавите членки е, за разработване на по-ефикасни е, мерки. Наскоро ние предприехме инициатива, подчертаваща значението на един по-приобщаващ, по-равноправен пазар на труда. По-нататък ние имаме стратегия поначало за равенството на половете и един от въпросите, на който обръща внимание тази стратегия, е неравното заплащане. Необходимо е да се обърнем с лице към коренните, основните причини на това положение. През 2013 година комисията предстои да докладва по изпълнението на директивата за равното заплащане и наскоро предприе инициатива за повишаване съзнанието на работодателите е, за този кръг от въпроси. Предстои да организираме още тази есен учебни прояви, обмен на опит и е, ще отбележим и през 2011 година Европейския ден на равното заплащане. Европейският парламент определено подкрепя усилията на Европейската комисия за издигането на жени на високопоставени е, отговорни постове. На второ място на лице е пакета нормативни актове за заедостта и в частност за интегрирането на жените на пазара на труда. Призовани са държавите членки да разработят национални планове е, и по-прецизно да освояват структурните фондове за повишаване на възможностите за заетост. Едно по-солидно солидно управление и провеждане на политиката на заетостта може да допринесе в значителна степен за изравняването място на жените на пазара на труда. На трето място Заедостта е най-добрата гаранция срещу безработицата и социалната маргинализация. И ние сме поели ясен ангажимент за насърчаване на необходимите обществени услуги, които да дадат възможност на жените да намерят работа при облегчени условия предвид семейните им задължения. Така мисля, нещата лека по лека ще се променят по места и ще се хвърля мост между мъжете и жените е, на пазара на труда. Благодаря, господин комисар. Каза председателката. Ще гласуваме по доклада утре по обяд. А сега по дневен ред имаме доклада на господин Триандев